дебата. Най-напред по доклада на Адам Секерски ставка за корекция за директните плащания за 2015 година. Първият колега е Петър Яр за една минута. Искам да помоля всички колеги, които искат да напуснат, да го сторят тихо, за да може да продължим с нашата работа, а именно с обясненията на вода. Господин Яр, благодаря, госпожо председател. Имам два коментара. От една страна се казва, това беше техническа техническо приспособление, техническа мярка за резерва, за директните плащания. Това беше добро, което направихме всъщност. Изпълнихме си обещанията, но нека, колеги, се погрижим за това. Селските стопани сами заедно с наша политическа помощ да, пре, да предотвратяват ситуации на криза. В е, съответната комисия ще мислим по, тази, по този въпрос. Най-добрата помощ е помощ за самопомощ, така че ако може да го направим, това би било чудесно. Благодаря. Господин Даниел Ханан, една минута. Thank you, благодаря, госпожо заместник председател. Както винаги, когато става дума за обсъждане на бюджета, тук ни се дават едни технически обяснения и много лесно се губят представата за какви суми става дума. И защото човешкият мозък не предвижда да се занимава с милиарди астрономически цифри и еволюцията не ни е помогнала да се справяме с тях. Та, 9,8 милиарда е вноската на Обединеното кралство нетно в европейския бюджет, а брутната е 19 милиарда. Това е достатъчно да се изградат 36 болници. Това са огромни суми. И за това Призовавам всички, които говорят за економии, да обмислят тези цифри. Ние всъщност е, разходваме повече, отколкото от цялата програма за ограничения в е, Обединеното кралство. И ако трябва да търсим откъде да направим економии, ето къде. Господин Дорман има думата за една минута сега. Благодаря. В детската делегация в ЕКАРА решихме да подкрепим доклада. Това е фонд за кризи. Смятаме, че това е 100% е, правилно решение и важно е да имаме резерв за кризисни ситуации, но също така трябва да знаем, че селските стопани именно често страдат от ембаргото на Русия, т.е. Е, от политически решения понякога. Има загуба работни места при датските фермери и намаление в износа на селскостопански продукти. А говорим за ситуация, в която фермерите в Дания бяха отслабени така и така поради кризата. Така че смятам, това беше добро решение. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Лидия Родригес. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за доклада за кризисния фонд, защото според мен той е много важен. Само, че да трябва да обърнем внимание на изпълнението, защото когато в кризата се взимат погрешни решения, имам предвид, например, санкциите срещу Русия, средствата се отклоняват. Госпожа Ивана Малетич. Благодаря, госпожо председател. Всяка година ние се опитваме да намалим директните плащания и да ги вложим в резерва за селско стопанство. Така че, според това, тази препоръка, е, плащанията ще бъдат намалени с около 1,9% за фермери е, с доход над 2000 евро на месец. Аз лично не смятам, че трябва да използваме кризата за да подкрепяме фермери, които са претърпели щети поради политически причини. И така, когато говорим за епидемии, за селско-стопански катастрофи, този фонд ще е много важен за селското стопанство. В Харватия фермерите не получават нищо от този фонд, защото ние още не сме включени в него. Благодаря. Следващият колеги, колега госпожа Натетия. Благодаря. Аз подкрепих доклада за ставка на корекция за 2015 с което се създава така наречения фонд за кризи за 441 милиона за бюджета за 2016 година. Тези пари ще дойдат всъщност от директните плащания над 2000 евро. Така че е, малките фермери са оставени на страна. И освен Харватия е, и Румъния и България, ще има а, е, намаление на плащанията от 1,39%. Е, за щастие в Харватия а, е, земеделските стопани могат да се възползват от тези средства в ситуации на кризи, защото а, в нашата страна не се използват в 100% европейските плащания. И ние ще успеем, ще правим това едва през 2022 година. Затова и комисията трябва да предоставя помощи на тези е, фермери, които са най-засегнати от руското ембарго. Благодаря. Последният оратор, господин Фленинган. Благодаря. Аз подкрепих този доклад, защото смятам, че трябва да помогнем на фермери в криза. За съжаление, настоящия етап в Ирландия, обща сълскостопанска политика е институционален конструкт, който доведе много фермери до криза и създадеха се условия за неравнопоставеност. Най-големите и богати фермери получават най-много плащания, най-малките фермери най-малките плащания в ситуация, в която малките фермери просто биват изтиквани и само онези, които получават големи плащания, могат да изкупят стопанствата на дребните фермери. Така че обща сълскостопанската политика на практика не само не решава кризата, а създава такава. Последният комисар, въпреки че е член на ЕНП, се е известен като комунист в, сред богатите фермери в Ирландия. Благодаря. Сега преминаваме към доклада на госпожа Нойхел за стратегията за равенството между жените и мъжете за периода след 2015 година. Госпожа Шойдерова за една минута. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Е, já považuji za velkou... Благодаря, госпожо председател. За мен е много тъжно, че не успяхме да гласуваме за изменението на НП, защото това изменение засягаше основата на равнопоставянето. То предлагаше мерки за жените как да се наложат в професионалния живот, как да съчетаят по-добре професионалния и семейния живот. Мисля, че това изменение беше приемливо и от други политически групи. И аз съм уверена, че ние ще се сблъскаме с този проблем отново, защото то отговаря, то, то отговаря на нашата позиция. Аз не можах да гласувам за този доклад, защото именно тези изменения не бяха прияти, които, които бяха според мен най-важни и, и които не бяха в компетенциите на парламента. Господин Маркос Питър. Благодаря, госпожо председател. Аз не подкрепих този протокол, този доклад, въпреки че съм за равнопоставеността между жените и мъжете. Аз съм за гъвкави работни времена, аз съм срещу насилието над жените, но много от нещата, които имат връзка с равнопоставеността, е прерогатив на държавите членки. И когато Европа се намесва в областта на бортите, в областта на майчинството, то ние се намесваме в ам, Конституцията на държавите членки. И така, да на равнопоставеността, но не на този доклад. Die nächste Rednerin ist Frau Госпожа Дубравка Шоица. Една минута. Промоција еднакости е увек била у средишту позорност. Равенството винаги е в центъра на вниманието на ЕНП и много се радвам, че в Европейския парламент в момента могат да застанат за своите ценности. Много съжалявам, че отляво се говореха неща, които според мен не трябва да се включват в тази резолюция. Ние препоръчваме да гласувате за альтернативната резолюция и да се работи на всички нива местно, регионално и национално. Ние сме убедени, че трябва да се борим срещу насилието срещу жените, но тук основна роля имат страните членки. Европейския съюз не следва да се занимава с всичко. Нека да засягаме въпроса за равнопоставеността, но страните членки си имат своите е, е, закони и правила и като се има предвид е, и разпоредбите, този въпрос е въпрос на субсидиарност. Благодаря следващият оратор Петър Я. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че в Европейския парламент има мнозинство за равнопоставеността. Всички ние знаем, че има какво много да се прави в Европейския съюз по този въпрос. Две неща обаче трябва да кажа. Тази цел може да я постигнем само заедно с всички държави членки. Затова е страшно важно да поемем отговор... отговорностите, да ги преразгледаме и да кажем Европейския съюз трябва да разпорежда само за по тези неща, по които има компетенция, да не навлиза в прерогативите на държавите членки. И това беше огромният дефицит на доклада. Затова аз не можах да го подкрепя. Днес изгубихме един голям шанс. Шанс да подкрепим един хубав доклад. За съжаление това не се случи и за което аз много съжалявам. Благодаря. А сега господин Ханан за една минута. Благодаря, госпожо заместник председател. Всеки, който продължава да смята, че Европейския съюз е сдружение на държави, нека да погледне е, списъка теми в този доклад. Заплати, насили срещу жените, права на аборт. Това е всичко друго, но не е и сдружение на държави, които си сътрудничат на междуправителствено ниво. Аз гласувах против, защото не смятам, че никой от тези въпроси имат нещо общо с Брюксел. Никой не, никак не ми харесва тонът в дебата, че ако гласуваш против доклада, не те интересува насилие срещу жените и по който жените се представят в медиите. Мисля, че тук става дума за това къде се взимат решенията по деликатни въпроси. Тези решения трябва да се взимат в рамките на национални демократични процедури, просто защото тези въпроси са важни за нас. Не искаме те да се взимат от неизбрани бюрократи, а от избрани представители, които можем да наемаме и а, освобождаваме. госпожо председател подкрепих доклада относно стратегията на европейския съюз за равенство между жените и мъжете за периода след две хиляди и петнадесета година защото съм убедена че включването на жените в процесите на вземане на решения на всички нива е от съществено значение за провеждане на политиката на равенство между половете. въпреки че половината от населението на европа е съставено от жени нашата политика не отразява този факт повечето от евродепутатите шестдесет и три един и седемдесет и пет от депутатите в националните парламенти са мъже. тъй като представянето на жените зависи в голяма степен от политическите партии доколкото те определят листите с кандидатите за съответните избори призовавам европейският парламент да поеме обща инициатива с апел към националните партии за подпомагане на жените да придобият нужните политически умения и за включването им в предизборните листи. благодаря ви. Благодаря. Господин Таво Еглесия за една минута. Да, votamos a favor de este informe. Благодаря. Госпожо председател, аз гласувах за този доклад. Смятам, че с този доклад се движим в правилната посока. Но въпреки това, искам да ви напомня, че в Испания сме много далеч от равнопоставеността политиката на економии допринесе за неравнопоставеността между мъжете и жените. Тя задълбочи тази пропаст. Думата несигурност има женско лице. Жените плащат цената за кризата. Младите хора нямат работа, но повечето от тях са жени. И не става дума за, за мачизъм тук, става дума за подкопаване на правата на, на трудещите се. Господин Марик Юрек, една минута. Дякую, пани Przewodnicząca. Благодаря, госпожо председател. Европейският парламент прие един документ неодавна, в който се е, изявяваме против едно основно човешко право, правото на живот. Тук се подкопават всички наши ангажименти и застъпвания за основните човешки права. Защото в Европа тръгваме по пътя към смъртта. Ако не разясняваме този въпрос, ако хората в Европа не се събудят, ние ще загубим бъдещето на нашия континент и на нашата цивилизация. Тук е избор между живот и това, което гласувахме днес, а именно смърт. Госпожа Марияна Петиев, една минута. Благодаря. Притеснявам се от това, че парламентът харчи парите на дънакоплаците, за да приема документи, които противоречат на интересите на хората, които са ни избрали. Притеснявам се, когато депутати ръкопляскат при избирането при приемането на изменения, отричащи правото на живот. Съжалявам, че диалогът за основни права не е възможен тук. Този доклад създаде разделение между депутатите. Той противоречи на ценностите, в съответствие с които живея. Затова гласувах против. Освен това, много от точките в него противоречат на принципа на субсидиарност 48%. 37% от точките нямат отношение към текста на доклада. 42% от доклада е говорят за открита дискриминация срещу мъжете. Освен това са предвидени сериозни ограничения на свободата на медиите. Седем параграфа въвеждат елементи, които нямат научно потвърждение. Това е позор за Европейския парламент. Благодаря, госпожа Харкин, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз се въздържах в крайното гласуване по този доклад. Тук са включени много хубави неща, като например предложението за жени с увреждания да има достъп до е, пазара, е, нулева толерантност към насилието, е, предложението за 2016 година да е годината за борба против насилието срещу жени. Има описване на много лоши порочни практики, като например ограничените във времето работни договори за жени. Но аз мятам, че във всички държави членки има определени ограничения на трудовите права, но това е прерогатив на държавите членки. Европейския съюз обаче е, е, Европейския съюз няма разбиране обаче за по определени теми, като например училища само за момчета и само за момичета. Благодаря. Шан Кели за една минута. Е, Благодаря, госпожо председател. Подобно на много от моите колеги, които току-що се изказаха, аз съм за това мъжете и жените да имат равни права, но не мога да приема голяма част от препоръките в доклада, които според мен стигнаха прекалено далеч. Говорих, гласувах за е, резолюцията на НП. Там се съдържат много добри идеи за борба срещу насилието срещу жени, за равнопоставеност при заплащането. Ние трябва да постигнем много повече в борбата с насилието срещу жените. Трябва да образоваме младите е, момчета, че не е, е никога нормално да се използва насилие срещу жените. Ако успеем поне това да постигнем, това ще е една голяма крачка напред. Благодаря, госпожа Чилсеймар. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах и доклад който призовава комисията да въведе задължителни квоти за жените като депутат и избран без квота и след това избран от квота без гражданите. Смятам, че това е обидно за всички жени в Обединеното кралство, които се трудят. Ние трябва да работим в общество, в което на жените се дава възможност да постигнат своите цели и трябва да работим по тези въпроси, по тези въпречки, пред развитието на жените. Жените не са просто цифра в статистиката и не бива да принуждаваме фирмите и парламентите да приемат задължителни квоти. Благодаря. Благодаря. Господин Бил Етарич, една минута. Благодаря. Ние приехме доклада доклад, който става дума за традиционни ценности. Е, кой, например, кой върши работата в домакинството, дали децата ни да ходят в е, училище за момчета или за момичета и така нататък. Аз е, съм горд обаче, че гласувах против, когато дойде референдума в Обединеното кралство. Аз се надявам британците да не са заслепени от подобни а, идеи. Надявам се британците да гласуват за свободата и да напуснат Европейския съюз. Благодаря. Девид Кобърн, една минута. <laughs> Um, Госпожо председател, когато Обединеното кралство влезе в, обеден... в Европейския съюз, тогава се наричаше общ пазар, се говореше за търговско споразумение и ние бяхме подведени. А сега партията на независимостта в Обединеното кралство, която наложи да има референдум, скоро ще поправим тази грешка. Защото не може да ни се налага дали да има аборт, е, независимо дали искаме или не, да има образование е, за секса в е, училищата, независимо дали искаме или не, да има катедри по, за изследвания на разнопоставеността на между половете в университетите и така нататък. Е, когато един хомосексуалист се бори за равенство, аз го подкрепям, защото и аз съм е, заставам на тази страна. Но това са неща, които трябва да се решават от е, съответната страна. И за това гласувах против този е, нелепа политическа коректност за равнопоставеност между половете. Това са именно глупостите, които показва председателката, прекъсва оратора. Имахте една минута и тя изтече, господин Кобърн. Следващият оратор е госпожа Рия Спираки. Една минута. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз не гласувах за доклада, тъй като смятам, че много от въпросите в него са в националните правомощия. Мисля обаче, че той може да даде стимули за пълната интеграция на жените в професионалния живот. Аз мисля, че малко се прекалява с някои искания, като квотите на жените в бизнеса и управителните съвети. Жените разполагат с необходимите квалификации, дипломи и те могат да работят, да и дадем тези длъжности. Квотите няма да дадат резултат, защото задушават жените. Жените трябва да участват пълноценно в економическото развитие. Господин Фланига, за една минута. Благодаря. Аз гласувах за този доклад. Имаме и ситуацията в Ирландия, когато хиляди жени са принудени да отидат в чужбина, да отидат в Англия, за, за да имат аборт. Е, Ирландия се еднополовите бракове. Има много бедни жени, които в крайна сметка няма да имат полза от това, за което гласувахме. Според мен беше странно, че ако човек се грижи за децата си вкъщи, не може да ходи да работи, но ако човек се грижи за чуждите деца в яслата, това се смята за работа. Защо защо домакините не се смятат за работещи. Моята майка, например, работеше много, когато се грижеше за мен. Ето виждаме го е ЮКИП на една и съща страна, а господин Вул. Like Знам, че много хора няма да искат да съм на списъка, но благодаря много любезно. Не става дума, казва председателката, кой ще се радва или не. А, аз се опитвах просто да се пошегувам, госпожо председател. Но, госпожо председател и дами и господа, това е доклад по собствена инициатива на нашата колежка и е, тук се дава възможност на депутатите да изкажат свободната си воля, да изглеждат добре пред колегите и е възможност да, даде, е, да се даде възможност на комисията да създаде правила в Европа. Не става дума за равнопоставеност, става дума за възможността Европейската комисия да контролира националните държави в Европа. За това се противопоставих на доклада. Аз съм за равнопоставеност на половете, за права на жените, но това трябва да се решава от британския парламент. И следващата година ще има референдум, където ще реши народа ще реши дали Европейския съюз ще контролира техния живот или британския парламент. И според мен това трябва да бъде британския парламент. And, uh, let me... Благодаря. Ако мога да направя едно изявление, ако Обединеното кралство напусне Европейския съюз, няма да може да се изказвате в тази зала. Може би ще съжалявате за това. Това е в духа на шегата. И сега стигаме до следващия доклад. На немски. А сега преминаваме към доклада за интелектуалната собственост в трети страни. Господин Хенън, ако е тук, не, няма го, добре. Госпожа Ивана Малетич има думата. Zahvaljujem predsjedavajuća. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за този доклад за правата върху интелектуална собственост в трети страни. Необходимо е да предприемем действия, за да намалим щетите, проистичащи от нарушаване на тези права. Европейският съюз губи 8 милиарда евро годишно нарушаването на правата върху интелектуалната собственост, а не само економическа загуба. Те са опасни и за здравето. Лекарствата са сред най-фалшифицираните стоки. Ето защо ние трябва да работим по стратегия за подобряване на системата на права върху интелектуална собственост и третите страни да имат е, по-добра система за изпълнение на тези права. Ето защо гласувах за този доклад. Следващият оратор, господин Есрич, но той не е в залата. Okay. It seems that there was a list, a mistake on several lists. And... Явно има няколко списъка. Давам думата на господин Волф. Благодаря, госпожо председател. Утре ще гласуваме за споразумението за трансатлантическо партньорство и инвестиции. Ще обсъждаме това споразумение с щатите. То ще има въздействие върху всички граждани на Европейския съюз и то според мен ще има негативни последици. Според мен това предложение което обсъждаме в момента, върви в същата посока. Ще се приоритизират компании извън Европа. Кой всъщност ще има полза от тази сделка? малките компании в Манчестър с интересните идеи или големите мултинационални компании, които тайно работят с европейски поръчки. Аз мисля, че отговорът е много е ясен и това е всъщност още една причина, поради която трябва да напуснем Европейския съюз. Благодаря. Явно имаше грешка а, от вашата група да номинира не вас, а колегата, така че грешката е вярна. Следващият доклад е докладът на господин Свобода, план за действие за права върху интелектуална собственост. Госпожа Потунес, следващият оратор. Госпожо председател, аз гласувах против този план за действие на Европейския съюз за права върху интелектуалната собственост. В доклада се предвижда да се реферира е, директивата от 2001 и първа година. И в юридическата комисия се говореше, че съответната правова рамка не е добре пригодена, защото е, тези е, права не могат да се впишат добре в юридическия процес в Европейския съюз. Средствата, които е, се предлагат, бързо устаряват в момента, в който бъдат прияти в сила съответните законодателни текстове. Следващият колегов е господин Неков, но той не е в залата. А господин Ханан също не е в залата, така че госпожа Малетич е следващият оратор. Благодаря. Директивата от 2004 година за прилагането на правата върху интелектуалната собственост беше много важна стъпка за хармонизиране на националните законодателства. Беше важна стъпка за защитата на авторското право и на патентите. Виждаме колко много е, колко голям е броят на нарушение на интелектуалните права. Виждаме колко големи са щетите за новите технологии, за иновациите, е, щети, които се отразяват на конкурентоспособността на Европейския съюз. На този фон е, искам да кажа, че аз подкрепих доклада и се надявам комисията да укрепи своя план за действие и да улесни иноваторите да прилагат тези правила на национално равнище. Благодаря. Последният оратор е Шон Кели. Една минута. Аз гласувах по това предложение. В него нямаше много противоречиви елементи. Но а, става дума за а, план за действие. А, когато има план, човек може да планира какво ли не. В последните е, години е, се говореше за необходимостта да има защитни текстове. Особено за малките и средни предприятия, които имат особена загриженост в днешния свят за защита на интелектуалните си права. Това е проблем, който, с който трябва да бъдем наясно и който трябва да бъде решаван. Много е важно да има и информираност относно последиците за економиката и е, също така възможността за е, спестяване на милиарди евро, а също така и за създаване и е, окоръжаване на творческите подходи. Би следвало да се създаде една група, която да наблюдава нарушенията на съответното законодателство онлайн. Да. Благодаря. Това беше последният оратор при обяснението на вота. Прекъсваме заседанието до 15 часа.